Um, Благодаря ви много. Знам, че е, виждам, че има много хора, които са седнали на задните редове на тази зал, която показва, че интересът е, е много широк и има много гости. Има, имаме удоволствието да направим едно изслушване по проекто доклада на госпожа Мици. Ще разделим работата на две. Първата част ще бъде насочена към иновативните, взаимосвързани и оперативно съвместими стандарти за бъдещето и втората за това как да се направят стандартите така, че да могат да работят в полза на едно съвременно приобщаващо общество. Ще председателствам първата част. Четвъртък след обед а, често е момент, в който много от депутатите имат а, допълнителни ангажименти. Често те трябва да пътуват обратно до избирателните си райони, но виждам, че а, освен е, депутатите в залата, много е, депутати е, могат да следят или чрез своите асистенти тук, или по интернет. Нека да приветствам всички присъстващи, всички заинтересовани лица и публиката. Целта е да разгледаме състоянието на нещата в момента в областта на стандартизацията, какво може да се подобри, какво прави комисията. Марлин Мици е докладчик в Сянка. А, в момента процедурата в комисията тече. Докладът ще се гласува като доклад по собствена инициатива в момента, в който стигнем в а, а, е, до съответната възможност от дневния ред на комисията. Най-вероятно гласуването ще се проведе през май. Благодаря много на докладчика за нейната работа. Давам и думата за уводни коментари, след което ще бъде проведено обслужван, обс, обсъждане. Докладчицата трябва да напусне много бързо след края на заседанието, за да хване полета си. Няма твърде много полети до Малта, нищо, че е, в момента председателството е малтийско, няма повече да им полет на ден. А, също така могат да бъдат правени коментари и по неформален и по електронен път. Давам думата на докладчика Марлене Мици. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че когато започнах да работя по този доклад, поемайки функцията от а, своя предходен колега, имах сравнително а, малко познания за значението на стандартите, обаче колкото повече навлизах в областта, си дадох сметка колко огромно е тяхното значение. Това са неща, които докосваме, помирисваме, виждаме, използваме стандарти в всеки един елемент в ежедневието си, в здравеопазване, транспорт, строителство, енергетика, всички интелигентни устройства, които използваме ежедневно, за да разговаряме, да комуникираме. Всичко това би било, например, невъзможно, ако мрежите не използваха общи стандарти. Общите стандарти намаляват разходите за бизнеса, подобряват безопасността за потребителите, защитават потребителите и се увеличава доверието на потребителите и се увеличава възможността за навлизане на нови технологии чрез насърчаване на конкурентоспособността в иновационна Европа, тъй като това дава голямо предимство на дружествата в Европа за достигане до нови пазари и за разработване на економии от мащаба, малките и средни предприятия могат да се конкурират с по-големите равнопоставяне. Това се, ви, е, се отразява и на е, технологичното развитие, така се създават солидни основи, възоснова на които предприятия да могат да напредват в технологичното развитие и да подобряват съществуващата практика. Стандартите могат да постигнат всичко това, но само ако са развити по начин, който да е, е ефективен за европейската стандартизация, установен благодарение на да, тясно сътрудничество на всички заинтересовани лица. Обществеността, бизнеса, стандартизационните органи трябва да се работи в е, среда на отвореност, на прозрачност, на консенсус, за да се намерят възможно най-добрите стратегически стандарти за сегашните и бъдещите производствени процеси, услуги и методи. И всъщност това е основната насока към моя, на моя доклад. Като се задават добри стандарти на продукти и услуги, които да водят до добра степен на безопасност, ние можем да допринесем за економическо и социално развитие, както и за екологично устойчиво развитие на нашето общество. Стандартите на практика са отличен инструмент за развитие на обществото. Те са, са доброволни за развитие и фирмите е, имат интерес да развиват е, нови е, стандарти, само когато това ще се отрази благотворно на тяхното бъдещо економическо развитие. Стандартизацията е доста конкурентен процес, обаче и това е важно да се чуят и потребителите на стандартите. Вие, аз и всички останали потребителите работниците, иновативните малки и средни предприятия, разработващите нови технологии, на практика всички. Не мисля, че стандартизацията ам, трябва да е спорен въпрос. Това не е въпрос, който би трябвало да се използва, за да се поляризират мненията между ам, големите и малки предприятия или пък между потребителите и промишлеността, между развиващите стандарти и ползващите стандартите. Мисля, че от полза за всички да работим заедно в една отворена, прозрачна, приобщаваща система, за да разработваме стандарти, които да са подкрепени на всички. За мен най-успешните стандарти са онези, които а, имат подкрепа на промишлеността, малките и средни предприятия, публичните органи, властите и а, обществеността. Затова много се радвам, че Инко организира това изслушване днес, на което заинтересованите страни могат да представят своите позиции и се надявам, че до края на това изслушване нашите гледни точки ще са се сближили и ще разбираме много по-добре потребностите на различните участници в тази област. Благодаря. Много ви благодаря. Нека да напомня на нашите оратори, че имат между 5 и 6 минути за своите изказвания. Часовник ще върви тук на екрана. Ще имаме възможност за въпроси и отговори след това. Първият оратор е Ейдриан Скрейс, който е от организацията позната като ЕЦИ. Благодаря, госпожо председател. Ние сме организация, която се занимава с определенето на стандарти и имаме привилегията да определяме приоритетите в тази връзка, както и да влияем на здравето на гражданите. Ние изградихме основата за много успехи в Европа. Например, Мрежите от пето поколение са частична наша заслуга. Имаме и пилотен проект 3GPP. Е, по силата на този проект има една активна програма, която отговаря на строгите изисквания на индустрията. Ние изграждаме основите и кръгълните камъни на мрежите от пето поколение – ние, освен това, бяхме в основата на телекомуникациите от второ, трето и четвърто поколение и за нас е удоволствие да работим сега за изграждането на мрежите от пето поколение. Освен това, ние сме в центъра на изграждането на интернета на нещата ние определяме механизми за стандартизация в тази връзка, работим за оперативна съвместимост и по много други аспекти. Ние имаме контакти с много различни отрасли и благодарение на това се гарантира, че стандартите, които приемаме и изграждаме, отговарят на изискванията на индустрията. Стандартите по-настоящем стават все по-важни и сигурността на критичната инфраструктура е от първостепенно значение. ЕЦИ сътрудничи с много европейски агенции по сигурността, всички ние работим заедно, за да а, изградим стандарти, които спазват а, принципа сигурен по подразбиране. Сигурността винаги се взима предвид на много ранен етап при изграждането на различни продукти. Оперативната съвместимост на стандартите на ЕЦИ винаги е основен приоритет за нас. Ние имаме специализиран център за тестване и оперативна съвместимост. Неодавна бяха добавени допълнителни ресурси за разширяването на капацитета на този център. Много от неговата работа идва в резултат на искания от Европейския съюз и в подкрепа на европейски инициативи. Естествено, работата на европейските институции никога не приключва. Същото въжи и за ентусиазма на нашия научен център. Понякога се стига до различни решения, които съществуват на, на пазарите и оперативната съвместимост между тях не е нещо просто за постигане. Оперативна съвместимост има тогава, когато има общи цели. Има много примери за това и ЕЦИ е успявала на много, е, в много случаи, макар че с течение на времето един продукт се е налагал. ЕЦИ има своето признание и репутация като организация, която се занимава с е, европейски стандарти, но ние сме ориентирани и към световните пазари. Много от нашите стандарти са успешно прияти в целия свят. Е, трябва да се счита, че това е един е, обоснован успех. Не се е случило просто така. Ние имаме 131 члена, които са регистрирани извън Европа прякото участие на международните членове в изграждането на стандарти води до самата интернационализация на съответния продукт. Интернационализацията по подразбиране съответно също е успешен модел и ще ни ръководи в дейността ни в бъдеще. Като си има предвид, че имаме много различни членове, трябва да споменем, че повече от 100 научни организации участват пряко в нашата работа. Тесните връзки, които имаме с учените, целят да се гарантира, че нашите стандарти отчитат последните развития в науката. Освен това, участието на микромалките и средни предприятия в определенето на стандартите се насърчава и се опитваме да премахнем всички пречки пред тяхното участие. Съответно, имаме 208 микро, малки и средни предприятия, които са членове на ЕЦИ. И те участват пряко в нашата работа. Този тип предприятия представлява 25% от нашите членове. Това не означава, че можем да лежим на лаврите си. То показва обаче, че окоръжаваме участието на подобни предприятия, тъй като е, до сега тяхната интеграция е била изключително успешна. Когато работиш с иновации, винаги възникват въпроси свързани с интелектуалната собственост. Има, естествено, разходи за пускането на пазара на съответния продукт и те трябва да бъдат е, поставени от едната страна на везната, а от другата страна на везната стои достойното възнаграждение. Тук трябва да се спомене и декларирането от страна на носителите на патенти. Много често носителите на патенти казват, че са готови да дадат своето съгласие, за да може е, един стандарт да се разпространи. Като цяло, ЕЦИ, благодарение на своята политика и на начина по който е устроена, е, успява да бъде лидер в своя сектор и ние винаги сме на ваше разположение, за да обсъдим бъдещите планове за развитие с вас. Благодаря. Следващия оратор е Себастиано Туфалети, който е генерален секретар на Европейския алианс на цифровите малки и средни предприятия. Това е алианс, който представлява около 20 000 компании в 18 държави. Благодаря. Благодаря, госпожо председател и добър ден на всички. Аз вече бях представен, така че а, няма да повтарям кого представлявам. Въпросът, на който искам да се спра днес е дали стандартните патенти помагат или възпрепятстват малките и средни предприятия. Защо задавам този въпрос? Защото несъмнено това е един от основните, които се разглеждат в доклада на ИМКО. Това е въпрос, който много често ни бива зададен. Много често се пита за нашето виждане – това се случва при редовните ни контакти с фирмите, които участват в процеса на стандартизация, както и компаниите, които участват в издаването на лицензи. Освен стандартните патенти, патенти извинете, и принципа ФРАНТ, а именно за справедливи, разумни и недискриминаторни условия, много малки и средни предприятия се опитват да работят с открити, отворени стандарти. Важно е да се каже, че в случая за разработването на тези стандарти е много важно а, да се вземе предвид всичко, което ще чуете след малко. На първо място, какви са според нас предимствата на тези патенти? Посредством тези патенти малките и средни предприятия получават достъп до технологиите, което означава, че това са едни отворени стандарти в смисъл, че дават достъп до технологии, разработени от други компании. Те и собственост на други компании. И тези компании дават възможност и на останалите да използват разработените от тях технологии. Това само по себе си дава възможност на МСП да проявят новаторство, като надграждат над вече създадени технологии. Това е една чудесна възможност, още повече ако направите сравнение с технологии, върху които има патенти и които не могат да се използват от останалите МСП. Другия плюс на тези стандартни патенти е, че те водят до економическа възвръщаемост на инвестициите в научна и развойна дейност на малките и средни предприятия. Дават се економически стимули не само на големите компании, което е очевидно, но малките и средни предприятия също могат да извлекат економическа полза. Какви са отрицателните страни на този вид патенти? Има едно общо определение на принципа Франц – справедливи, разумни и недискриминаторни условия – Трудно може да се каже какви ще бъ... каква ще бъде цената на използването на този тип патент. Малките и средни предприятия не винаги могат да намерят необходимата информация. Много често по време на преговорите за издаване на лиценз се работи при голяма поверителност което означава, че информацията не може да се използва, за да се говори с конкуренти, защото така или иначе се пази голяма поверителност. Не може да се предскаже каква ще бъде цената и на това се гледа много често като на пречка пред новаторството. На следващо място смятаме, че няма симетрия в информацията между малките и големи компании малките компании вече са част от преговорите. Те са запознати с информацията, те знаят колко ще трябва да заплатят. Вече са участвали, най-вече са използвали тези технологии в миналото, докато Извиняваме се, ставаше въпрос за големите компании. А по-малките компании за първи път а, а, навлизат в такива преговори, тъй като те не разполагат с тази информация. На следващо място смятаме, че има проблем с прозрачността и качеството на базата данни с този тип патенти. Там се включват хиляди патенти, е много трудно да се разбере кой точно патент ще се прилага към съответния продукт. На следващо място има проблем с качеството. Компаниите могат да впишат каквото пожелаят в тази база данни, което означава, че голям процент от декларациите а, не отговарят на изискванията за такъв тип патент. А това означава, че базата данни не е от полза, ако някой желая да предвиди предварително разходи. И накрая, преговорите по този тип патенти. Разбира се, размерът винаги има значение. ако сте малка компания, вие навлизате в преговорите редом с големи компании и може да не получите голяма част от това, което желаете не разполагате със същата информация, не знаете какви са референтните стойности, не знаете какво означава добра сделка, може да ви предложат нещо и да го приемете веднага. И на следващо място, големите компании, без значение дали те са собственици на патентите или само ги ползват, в повечето случаи много от тези компании разполагат с различни а, патенти което означава, че тези компании могат да се изплъзнат от проблемите, които ви описах. Те могат да си а, е, разменят а, е, взаимно патенти а, е, едни с други. Докато малките компании не разполагат с а, такова голямо портфолио от патенти. В заключение. Смятаме, че ако Издаването на подобни патенти почива на принципа Франт. Това би било добре, тъй като ще се отрази положително на бизнес модела, както на собствениците на патента, така и на тези, които го използват. В крайна сметка всичко се определя от големите компании за големите компании, което означава, че малките и средни предприятия са необлагоприятелствани. Проблемът възниква, когато се опитваме да си представим, че много малки средни предприятия ще предлагат този тип продукти. Така че според нас те определено са най-облагодетелствени. Thank you very much. Our next speaker is Jochen Frederick. Благодаря много. Следващият оратор е Йохан Фредрих от отдела за технически е, отношения е, на IBM. Той също е член и на борда на ЕЦИ. Благодаря много че можем, благодарение на вас, да чуем позицията на големите фирми. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Говоря днес от името на Open Forum Europe. Тоест, това е организация, като представлява и големи фирми, но и групи, които работят за технологии open source и малки и средни предприятия, които също работят за такива технологии с отворен код. опитваме се да ви покажем информация за стандартите в областта на ИКТ и ролята, която те играят в обмен на информация и дигитализацията и как могат да допринесат за пазарния успех в Европа. Първата графика показва глобалните екосистеми за стандартизация. Стандартите в областта на ИКТ се разработват в различни организации. Отляво се вижда формалната структура, ISO, IOC, ITU, от другата страна европейските, СНЛЕКС, ЕЦИ, националните органи и националните организации, които разработват стандарти в рамките на, на официалната система на СТО. Отдясно пък виждате на други разработващи стандарти организации, които са глобални форуми, като W3C, Oasis, ITF и други. Тези организации разработват множество стандарти в областта на информационните и комуникационни технологии, които са изключително широки, широко използвани. В Европа има платформа за стандартите в областта на информационните и комуникационни технологии. Говорим за приоритетите и за начина по който стандартите могат да помогнат за тяхното приложение. И както виждате, стандарти се разработват, разработват и от официалните власти, и по инициатива на бизнеса. И това не означава, че лявата или дясната страна от графиката е по-важна или по-маловажна. Сега да говорим за отворения код през, код. през последните години отвореният код ам, по, води до голямо развитие за развитието на технологиите. Предоставят се отворени по код платформи, които дават възможност за допълнително надграждане. И така, едно от нещата, при които се работи са платформите за разработки на допълнителни информационни продукти. Е, допринасят множество различни асоциации, има различни отговорности и роли. По някой път не са напълно ясно разграничени тези отговорности и роли. Когато говорим за стандартите, е важно добре да разграничаваме нещата. Има различни резултати, които могат да бъдат постигани с различни стандарти. Основните технологични стандарти са необходими за всяка една система. Бизнес процеси, семантика, и прочие. Всичко това се прави е, по стандартизиран начин, за да могат да встъпят нови технологии на пазара и да се комбинират с други технологии. Виждате, че някои са по-хоризонтални, други са по-вертикални, някои са по-конкретни за отделни технологии, други са приложими при много по-широк спектър технологии има европейски стандарти, които отговарят на европейските норми. Има и огромен брой стандарти за оперативна съвместимост. Ако се занимаем с стандартите за оперативна съвместимост, тук на тази графика виждате някои от тях, някои са познати, някои са запазена марка. HTTP, например, ви е познат стандарт от интернет, XML, IP, Security стандарти в областта на сигурността, сигур... в тези в областта на е, електронния облак, ораторът говори прекалено бързо, така че не можем да гарантираме точен превод. За новите технологии са изключително важни онези стандарти, които позволяват оперативна съвместимост на пазара. В Европа създаваме нови е, форуми за стандартизация, за да може да се подкрепят целите на общата политика в съответната област. Вече съществуват много стандарти. Реално на този етап не се налага да се разработват кой знае колко много нови стандарти, но това, което е необходимо е по-скоро да се прилагат тези стандарти и да извличаме е, опит от тяхното приложение. Тоест, сега вече не ни трябват повече стандарти, а да, трябва да се прилагат съществуващите, да се комбинират и да се включват в иновативни системи. И точно тук отвореният код е от особено голямо значение. В заключение, от наша гледна точка, Европа трябва да подобри признаването на стандартите, изготвени от форуми и консорциуми. Регламент 1025 от 2012 година се придвижи много добре в тази посока. Добре е допълнително да се опрости процеса за приемането на тези стандарти, които се прилагат толкова широко, колкото и официалните стандарти. На второ място, трябва да има ясно разграничение между провеждането на политика и работата в областта на технологии. Добре е да има ясно разделение на труда между онези, които определят политиката, правителствата, които залагат определени изисквания и онези, които са отговорни за технологичното развитие, бизнеса, технологичните фирми. И на трето място, най-добрият начин да се разработват стандарти е да се остави тяхното свободно развитие отдолу нагоре и да се налагат отгоре надолу само там, където е имало провал на пазара. Още няколко заключителни коментари. Трябва да сме по-открити към отворения код. Трябва да подкрепяме различните начини на сътрудничество. Много е важно да се работи по оперативната съвместимост – и да извличаме полза от начина, познание от начина по който се прилага стандартите. И трябва да имаме предвид, че има разлики в някои стандарти, има различни а, технологии, различни патенти и трябва да правим ясно разграничение между тях. Благодаря. Следващия оратор е Робърт Покнел от Алианса, наречен Справедливи стандарти. Благодаря ти, Робърт. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря за това, че ме поканихте да говоря пред вас. Аз съм представител на този алианс, който споменахте. Това е една група от 24 компании, мултинационални или малки и средни предприятия. Всички са зад една рамка, посветена на стандартите. Нашите членове са сериозни е, играчи на европейската економика. Общо те имат повече от 400 хиляди служители в Европа и харчат повече от 16 милиарда за научна и развойна дейност. Всички сме тук, защото вярваме в стандартите. Честните, справедливи стандарти са в основата на едно проспериращо общество и проспериращо цифрово общество. Трябва да се намерят точните стимули за развиването на стандартите, като стандартите са от значение. Много е важно да се спомене съответно какво правим с патентите, а те задължително съществуват, когато се създават мрежи от второ, трето, четвърто или пето поколение. Тези патенти се наричат съществени за стандартите патенти. Знаете, че се говори за така наречените справедливи и недискриминаторни практики или франт. Франт са свързани с справедливо възнаграждение за онези, които са носители на патентите. Това обаче не означава компенсация за многото часове прекарани в разработване на продукта. Когато ние говорим за справедливо възнаграждение, ние имаме предвид, че трябва да се отчита ползата за другите. Например, когато се развива Wi-Fi технология, тя не се отчита по различен начин, зависимост от това дали се използва в един автомобил, самолет или на друго място. Много често Патентите регулират сами себе си. Когато изискваш повече пари за един патент, отколкото струва той, компаниите няма да го използват. Много е важно да се подчертае необходимостта от възнаграждението за тези е, съществени за стандартите патенти да бъде такова, че да е свързано с стойността. Интернет на предметите разчита на продукти, които са взаимно свързани. Европа залага на иновациите. Много от тези проекти ще бъдат свързани с патенти и права на интелектуалната собственост. Тези права на интелектуална собственост ще бъдат свързани с много различни иновации, свързани с ноу-хау, авторски права и какво ли още не. Например, един съвременен смартфон разчита на 250 000 патента. Има и много различни патенти или авторски права, свързани с дизайна на софтуера. Интернет на нещата означава, че ще се произвеждат продукти, които ще отчитат иновациите от много различни източници. Move that forward. Okay. Um, the, uh... Економическата стабилност и растежа на всеки един участник в изграждането на подобни продукти зависи от справедливото възнаграждение за всички участници в процеса. И тук не включваме само единствено притежателите на съществени за стандартите патенти когато подобни носители на патенти изискват повече, отколкото им се полагат, те не отдават дължимото на останалите. Малките и средните предприятия не получават, например, понякога компенсации за своя принос, когато изграждат нов продукт. Малките и средните предприятия имат нужда от сигурност и прозрачност по отношение на разходите за пускане на пазар. Те трябва да знаят какви точно възнаграждения за патенти ще плащат, за да може да инвестират, да продават, да развиват продукти и да допринасят за цифровата економика. Ако искате стандартите да а, насърчават иновациите, а, прикамвам ви да насърчите фирмите да не налагат твърде големи такси и да изискват твърде много за плащането по отношение на патентите. И последния оратор, Франциско или бъркам, Тим Фрейн. Много съжалявам, Тим. Имам стар документ. Тим е ръководител на звено а, за регулация в Nokia и представлява организацията IP Европа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за възможността да бъда ваш гост днес. Аз представлявам IP Europe, която е асоциация от европейски организации, малки и средни предприятия, големи предприятия, организации с благотворителна цел, като всички те се занимават с научна и развойна дейност, и работят в областта на интелектуалната собственост. Всички гости днес признават, че вървим към все по-свързан свят, в който различните продукти ще бъдат взаимосвързани, ще могат да комуникират помежду си. Една компания много лесно може да разработи свой продукт или свои продукти, които да бъдат взаимосвързани. Но взаимосвързани в рамките на дадена марка продукти не е достатъчно. Взаимната операция оперативност е целта, която трябва да преследваме. Тоест да няма само привидна взаимосвързаност на продукти, които принадлежат на различни марки. Нуждаем се от отворени стандарти, от референтни стойности, които да създадат една а, оперативно съвместима система. Потребителите а, се радват на тази свързаност, особено ако имат и разнообразен избор. Избор, при който не са пряко вързани с определена марка. Разработването на подобни продукти изисква дълги години посветени на научна и развойна дейност. Всички а, организации харчат а, милиони е, и милиарди е, долари годишно за научна и развойна дейност. Е, огромен е персонала и на Nokia, който се занимава с това. За какво говорим в случая? Стандартите са изключително важни, защото те ще доведат до една отворена стандартизация. Патентите дават възможност на компаниите, дори на конкурентните компании, да разкрият една на друга своите а, тайни отчасти. А не може да има сътрудничество в областта на стандартите, ако няма известно поверяване на информация. А, нуждам се от балансиращ механизъм, чрез патенти, който да даде възможност на всички, които използват технологиите и дори на тези, които не са инвестирали милиарди в научна и развойна дейност, също да предлагат своите продукти. Същевременно трябва да се предложи възвръщаемост на тези, които са инвестирали в научна и развойна дейност. Така се задейства един кръг на новаторство, което ще доведе до една отворена стандартизация в Европа. Проекто доклада на ИМКО в параграф 13 казва нещо, което може да бъде изтълкувано погрешно. Както вече казах, е, идеята на стандартите на патентите е да послужат на всички параграф 14 обаче се говори за принципа Франт. Смятам, че би било добре, ако се обявите за по-свободно използване на неноваторските продукти. Някои се безпокоят, че навлизането на интернет на нещата в Европа и в автомобилостроенето няма да донесе добри резултати. Говорим за свързани автомобили, за свързани продукти. Нещата се развиват непрекъснато и започва да се говори за портал за лиценз на интернет на нещата. Целта е на малките и средни предприятия също да получат достъп до този тип лицензи. По отношение на автомобилите, в момента а, си сътрудничим с автомобилния сектор по въпросите свързани с мрежите от пето поколение, както и всичко свързано с автоматичното шофиране. В това отношение си сътрудничим с Европейската комисия. Водим също преговори с автомобилната а, индустрия и с притежателите на съществени за стандартите патенти, за да стигнем до приемливост за всички решения. Пазарните сили работят, съществените за стандартите патенти могат да бъдат използвани. В своя резолюция Европейския парламент винаги е подкрепил един балансиран и положителен подход към лицензите и патентите. Например, в резолюцията на парламента от 9 януари 2016 година за цифровия пазар. Там се приканва съществените за стандартните патенти да бъдат разгледани в европейското конкурентно право, заедно с лицензите, за да може да се запазят стимулите за новаторство. Приветстваме всички тези резолюции и вярваме, че вашата комисия ще продължи да работи със същия балансиран подход. Бихме искали да ви помолим да не забравяте ръководния принцип, свързан с осигуряването на стимули за инвестиции, новаторство и отворени стандарти. По този начин европейските компании ще бъдат конкурентоспособни на световната сцена. По този начин ще помогнем и на европейската економика и ще донесем ползи за потребителите потребители, които очаква да се завърши единия цифров пазар. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Има време за въпроси. Иска ли някой да зададе въпроси? Дайте ми знак, моля. Малини, след това Джулия. Няма микрофон. For um, Mr. Adrian Крейс. Имам въпрос към господин Адриан Скрейс. Еци. Това е Европейската организация за стандартите, европейска е тя обаче всъщност голяма част от членовете не са европейски фирми, това са многонационални фирми. Всяка една от тях си плаща свой членски внос и има право на определен брой гласове при вземането на решения по определените стандарти. И затова моят въпрос е до каква степен тази организация е действително европейска, до каква степен тя отразява онова, което е нужно тук, в Европа. Всяка една фирма може да си купи колкото си иска членства и така може да си купи колкото си иска гласове при определенето на стандартите. Как тогава може да сте сигурни, че има добро равновесие на силите и интересите и че се защитават интересите на европейското общество? Благодаря. Нека да съберем първо всички въпроси и след това ще дам думата за отговор. Мария Грапини, след това Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател. Днес е, говорим по тема, която е доста трудна. Много а, е, а, е, се е, зарадвах на казаното от речта на представителя на е, Асоциацията на малките и средни предприятия в Европа. Знам колко трудно е за работещите в тази област и искам да обърна внимание на всички останали гости именно на това, защото те са представители на по-големи фирми. Един от гостите каза, че неговата организация има 24 члена с 400 служители. Как са представени обаче малките и средни предприятия, защото те имат много по-малко от 400 служители? Съгласна съм с казаното от вас. Обаче, как можем да сме сигурни, че малките и средни предприятия имат също влиянието, как можем да гарантираме добро равновесие на масата на преговорите, как можем да се погрижим да се спазва да се спазват е, нормите за малкия бизнес. Обикновено стандартите се определят от по-големите фирми. а малките и средни предприятия са оставени да се справят по закона на джунглата. Тук в Европа стандартите са добри, обаче имаме взаимодействие с трети страни, не европейски страни. Ако продуктите и услугите не са на същото ниво на стандартизация, тогава се сблъскваме с дисбаланс. И то в ущърп на малките и средни предприятия в Европа. Джулия Реда – working? Yes. Okay. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните коментари. Няколко въпроса. Първо към господин Тафалет и ви очертавате една сравнително смесена картина и с полза и с отрицателни страни за това какво означават а, тези СЕП за малките и средни предприятия. Интересно ми е какво може да кажете за фирмите, които използват а, а, софтуер с отворен код. Отлично звучи Франт. Ако не се знае какво точно значи, обаче вие подчертахте, че има проблеми при неговото определене. Дефиницията не е ясна. И така, от гледна точка на фирмите, използващи отворен код, нещо, което може би господин Фридрик може да изкоментира. Или, има ли някакъв фундаментален проблем с оперативната несъвместимост? Предполага ли се всяко едно копие на даден софтуер да бъде обвързано с плащане на лиценз? Или е възможно да може това понятие франт? да се дефинира по начин, по който да включва заплащане на определена такса, но да не изключва непременно възможността да се разпространява на такъв софтуер, базиран на определен отворен код. След това, господин Фридрих, вие казахте, че европейската политика и стандартите за държавните поръчки в областта на отворния код трябва да бъдат направени по-ясни. Европейската комисия винаги ни казва, че не се прави дискриминация в обществените поръчки между фирми, предоставящи услуги с отворен код и тези, които предоставят е, услуги с затворен код. Какво може тогава да се подобри според вас? И накрая към господин Фрейн. Казвате, че докладът трябва да осъди нелицензираното използване на интелектуална собственост. Аз обаче е, искам да е, поспоря тук с вас. Не всяко нелицензирано използване на интелектуална собственост е нарушение. И не е добре да се, изпол... да се ограничава легалното използване на нелицензирана интелектуална собственост а, а, чрез такива общи мерки. Благодаря, искам и аз да задам няколко въпроса. Първо за ЕЦИ. Балансът а, между Европейската организация за стандарти и глобалните стандарти. Как може да се изградат повече мостове между европейските организации, задаващи стандарти и глобалните организации? Знам, че най-често целта е да се постигне някакъв световно приложим стандарт. Има ли нещо, което ние можем да направим, за да ви помогнем да изграждате такива мостове? И вторият въпрос. Каква е според вас разликата между стандарт зададен от регламент а, и стандарт разработен доброволно от съответната промишленост и от частниците на пазара, а не като задължение във връзка с европейска правна норма. И още един въпрос към господина от Nokia. Можете ли да ни отговорите по конкретните въпроси, свързани с организацията на стандартите. Така както аз разбирам нещата, става дума за следното. Ако се опитвате да използвате тази част от телефона, която използва wireless тогава трябва да плащате такса само за онази част от интелектуалната собственост, която е обвързана с тази конкретна услуга, а не за всички останали елементи, които са били включени в разработването на телефона. Има ли начин да има по-голяма конкретика? Що се отнася до това? Кой точно елемент от дадена иновация се ползва и за това е дължимо някакво плащане. Така че се надявам Nokia да разясни това. И накрая, набързо. Има ли разлика между използването Дел Фрат и модела RLT е, е, е, Free? Първия въпрос на докладчика. Много интересен. ЕЦИ е европейска ли е или не? Да, ЕЦИ е признат орган по стандартите. Неговите корени са в Европа, но неговите клони са се разпростряли в международен план. Защо? Защото ние искаме нашите членове да се стремят към международни стандарти. Това конфликт ли е? Не, защото ЕЦИ има различни цели. Ако погледнем техническите спецификации, те са свързани с пълното описание на системата и този вид цел като цяло въжи в световен план. Ако погледнем стандартите от друга страна, които са свързани само с европейските пазари или европейските норми. Има различен механизъм за одобрение на тези стандарти и само тези членове, които са на европейския континент, имат право на глас дали подобни стандарти ще се приемат или не. Ако отговора е не, има допълнителен механизъм за одобрение и само членове на Европейския съюз могат да гласуват за приемане на подобни стандарти. Така че за мен няма конфликт между международните претенции на ЕЦИ да развива стандарти, които могат да се прилагат в световен план и нашата отговорност да прилагаме европейските норми, що се отнася до европейския пазар. Втория въпрос не беше към мен, господин Туфалети. Благодаря. Няколко въпроса бях отправени към мен, ако не се лъжа. Първия беше какво можем да направим за малките и средните предприятия. Имам няколко коментара. Във връзка с обсъжданата тема – Вчера имаше едно много интересно събитие, организирано от комисията, посветено на СЕПС. Името му беше работен семинар СЕПС. Там чухме много добри предложения и участниците казаха, че някои от предложенията са отлични. Значи, първо, така наречения так или общите разходи за възнаграждения по отношение на патентите. Тоест да се дава поне някакъв вид е, грубо изчисление на, на общите разходи за патенти. На второ място да се прави нещо като случайна извадка на на така наречените essentiality checks или проверка на съществеността т.е. да се докаже защо един патент е съществен за конкретен стандарт. Може една компания да казва, че един патент е съществен за стандарта, но може да не успее да го докаже. Трябва да има, значи, някакъв вид проверки на съществения характер на патента. Още нещо, една друга добра идея лансира е така наречената платформа Аванчи. Това е платформа, на която различни носители на патенти се опитват да намерят нови решения и се опитват да лансират някои идеи. Мисля, че индустрията общо взето се движи в а, тази посока. Най-важното за МСП е да участват, естествено. Ако имаме създаване на стандарти само от страна на компаниите, то стандартите не са добри. Това е действителността. Има нещо положително. Колегата Кристел Давидсон ще говори за стандартите на малкия бизнес. Има организация наречена Стандарти на малкия бизнес. Тя представлява МСП. Ние сме партньорска организация. Благодарение на съществените за стандартите патенти ние имаме сътрудничество с СЕЦИ и с други организации. Мисля, че това е нещо полезно. В същото време ние се опитваме да работим за приемане на правила, които да са насочени малко повече към МСП, процеси насочени към малко по-малки организации. Има голяма съпротива, но се опитваме. Втория въпрос беше свързан с отворения код и принципите Франт. Колегата Йоахим може да говори по този въпрос. Принципите Франт, поне по-моему, дават възможност да има лицензиране с отворен код, което да не подлежи на плащане на възнаграждения за, за патенти. Във връзка с казаното от председателката, може да се функционира е, паралелно. Тоест, е, има организации, които предлагат стандарти, които не подлежат на, на, на, на плащане за патент. Мисля, че двата модела могат да работят заедно в зависимост от технологията и от някои други ам, аспекти. Дебата е изключително сложен, не е задължително двете възможности да върват ръка за ръка. Мисля, че Йоахим ще каже малко повече. Благодаря, Себастиан. Остави най-сложното за мен. Благодаря, госпожо Реда, за въпроса. Два умни въпроса. Аз мисля, че дебата за патентите и за Франт малко се драматизира. Ако си спомняте първия ми слайд, екосистемата на организациите по стандартите, няма много организации за стандарти в сферата на ИТ. Това е проблем. Е, има, от друга страна, нови технологии, които са свързани с стандартите и там се водят съответните разговори. На като цяло индустрията успя да намери изход. Аз съм съгласен, че отворения код и франт като цяло не са съвместими, освен ако не се намери начин. Ако имате някаква технология, лицензирана по франт, може да има клаузи или обещания, по силата на които няма да се искат възнаграждения. Пазара направи нещо подобно при развитието на платформи с отворен код, като например OpenStack. Има възможности да се, да се реши проблема и по отношение на патентите има някои възможности да се дава възможност за, за, за, за приемане на, в рамките на отворения код, без да се искат възнаграждения. За онези технологии, които се използват в момента, това е преференциалният начин за действие. Принципа, който действа е принципа на неплащането на възнаграждение. Накрая, директивата за обществените поръчки и отворения код. Тази директива има много ясни насоки за стандартите и за системата за, за стандартите, но няма а, информация и няма разпоредби относно отворения код. Ето защо ние предлагаме да се даде информация, да се направят насоки за използването на пазарите на продукти, правени с отворен код. Благодаря, Йоахим. Имаше няколко въпроса относно нашето членство. Ние имаме няколко мултинационални компании, но има и малки и средни компании и има вертикални компании, като BMW, BMW Daimler, Daimler Fairphone, Bullet и така нататък. Това пък са малки и средни предприятия. Значи има много предприятия, които са в така наречения вертикален сектор. По отношение на онова, което искаме да видим във връзка с МСП, всъщност същото, което и за мултинационалните компании. Трябва да се спре начисляването на свърхвисоки а, такси за патенти. Трябва да има пропорционалност, да има пропорционалност и по отношение на, на възбраните. Е, еднакъв достъп за всички по веригата. Госпожо председател, имаше няколко въпроса относно възнаграждението, ние смятаме, че то трябва да се основава на стойността на патента, на новаторството. На следващо място. Друга е темата дали а, платформите, които се а, развиват сега, трябва да се основават на лицензията за различните приложения. Например, един Wi-Fi модел ако се сравнят бежичните стандарти по БРИК или в други рамки, независимо дали става дума за кола или нещо друго, стандарта БРИК винаги е един и същ, независимо дали бежичната технология се използва в една къща, колиба или автомобил. Така че мисля, че ние трябва да вземем този принцип предвид. Благодаря. Три въпроса ще се опитам да отговоря на трите въпроса. Някои от въпросите са много сложни. Предполагам, че говорите за това да се обезкуражи използването на, на, на лицензии за интелектуална собственост. Много е трудно да се да се а, а, налагат лицензии а, и да се налагат практики на онези, които са притежатели на лицензите, има проблем с ефикасното лицензиране на интелектуална собственост и продукти на интелектуална собственост. Аз говорих за баланс това отношение и за принципа hold out и принципа hold up. На следващо място оценката Лицензирането на различни компоненти може и да е уместно в някои случаи, но не винаги. Има две крайности. От една страна може да се каже, че може да се налагат лицензи на ниво компонент или пък да има лицензи на ниво крайен продукт, но в действителност стойността на една иновация е някъде по средата. Работният семинар на комисията вчера отдели много време на оценките. Чухме доклади на економисти, на експерти. Заключението е, че няма единен подход, що се отнася до оценката. И накрая стандартите Франт и стандартите РФ – мисля, че вие намекнахте за нещо подобно в началото. Няма единен подход. Различни политики, свързани с интелектуалната собственост, се прилагат за различни етапи от развитието на технологията и развитието на различните приложения. Така че да, двата принципа могат да се прилагат едновременно. Благодаря много Интересни бяха въпросите и отговорите. Виждам, че вдигате ръка, но трябва да сме по-кратки. Имаше три въпроса, казва господин Скрас. Моля ви да бъдете пределно кратък, защото закъсняваме вече. Имаше три въпроса относно равновесието между Европейския съюз и стандартите в него и глобалните стандарти. Искам да ви уверя, че европейските органи по стандартизация сътрудничат добре с световните органи. Срещаме се няколко пъти годишно. Има и една дейност, позната като глобална дейност за сътрудничество по отношение на стандартите. Значи, с други думи, сътрудничеството е много добро. На второ място, равновесието между функционалните стандарти и стандартите за регулиране. Според мен тук няма разлика. Във всички случаи стандартите се създават от едни и същи експерти, независимо дали стандартите са за функционалност или за е, целите на регулацията, стандартите трябва да бъдат е, практически създадени и да не задушават иновациите. Благодаря. Мисля, че така приключваме дебата в рамките на първата експертна дискусия. Беше много интересно, много информация получихме, имаме поводи за размисъл. Сега ще започнем с втората експертна дискусия. Както каза Вики, четвъртък след обед не е удобен за евродепутатите. Гоним влакове и самолети. Трябва да приключим в 5 часа. Дори и да трябва да прекъсна някого по средата на изречението. Моля ви да бъдете съответно пределно кратки, за да чуем колкото се може повече участници. В 5 часа трябва да приключим. Трябва да има разговори между докладчиците в сянка. Първият оратор е Бернард Тис. Какво стана с осветлението? Казват ни да си тръгваме, така ли? И така, Бърнард Тис е председател на председателския комитет на СНСНЛ. Къде сте, господин Тис? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, скъпи приятели на стандартизацията. Какво става? Не се вижда добре слайда, но може би ще имам достатъчно време да ви обясня какво има на него. Всичко, което може да има цифрова форма, ще придобие такава в бъдеще. Ето защо трябва да помислим за стандартизацията на този процес на базата на принципа интернет на нещата и интернет на услугите. Има пет области в това отношение. Една от тях е индустрията, втора е енергията, мобилността, здравеопазването и живота. За бъдеще няма да купувате перални. Ще ги получавате безплатно, защото те ще бъдат свързани с интернет на нещата, след това ще се свържете с интернет на услугите и по този начин ще заплатите за прането си. По същия начин ще се действа в промишлеността, в енергийния сектор, по отношение на мобилността и така нататък. Ще видите, че интернет на нещата и на услугите вече се упоменават в това отношение. Ще трябва да мислим за киберсигурността в това отношение – тъй като киберсигурността се използва в индустрията, когато а, свързваме различните си уреди. Колегата преди малко а, упомена имената на много а, организация по стандартизация. Наистина трябва всички тези неща и организации да бъдат взаимосвързани за бъдеще. No. It was too fast. Избързах малко с слайдовете, за което се извинявам. Yeah, the next it will not work something. Okay, here you see an old and... Тук виждате една стара и една нова сграда. Преди година и половина започнахме една съвместна инициатива за стандартизация. Започнахме с напълно на чисто по отношение на доверието с Европейската комисия и организациите по стандартизация. И стана ясно, че от 100 години действаме по отношение на стандартизацията по един и същи начин, нещо на което трябва да се сложи край. Европа има уникална система на стандартизация. По-голямата част от тази система се базира на новия подход. Има изисквания за продуктите и за тези изисквания има една цяла философия. Когато организация по стандартизация и всички заинтересовани страни изработят стандарт, за да изпълнят изискванията, разписани в дадена директива, това се случва посредством мандат за стандартизация. В Европа, във всички държави има едни и същи стандарти. Сътрудничество Работи се в сътрудничество с а, международните организации, споразумението от Виена а, също се прилага в това отношение. Хиляди специалисти биват привлечени в процеса на стандартизация. В някои държави 40% от тези специалисти са от малките и средни предприятия, 40% от големите организации, останалата е част от неправителствени организации, от научната и развойна дейност. Това показва, че тази наша уникална система е изключително добра. Нуждам се от една последователна единна политика. Не трябва да се стига до прилагането на различни платформи за стандартизация. Трябва да се премине към цифрова трансформация на всички стандарти. За в бъдеще стандартите ще трябва да се изработват по съвсем различен начин да се насочим към онлайн стандартизацията, да изработим инструменти за сътрудничество. Това би означавало всички специалисти да получават лесен достъп до платформите за стандартизация. За да навлязат стандартите в регулаторната област, има три етапа. като за в бъдеще всички заинтересовани страни ще трябва да бъдат привлечени то в много по-голяма степен. Самото изработване на стандарта, както казах и от ЕЦИ преди малко, се извършва в сътрудничество с международните организации. Последният етап е публикуването на стандарта в официален вестник. И в това отношение много има да се направи за в бъдеще стандартите подкрепят конкурентоспособността и обществото. Не можем да стандартизираме новаторството. Правим стандарти за новаторски продукти, които ще излязат на пазара. В рамките на цифровизацията ще трябва да намерим нов начин изработване на стандартите. Това означава, че те трябва да а, се случват не само във формат PDF или на хартия, ще трябва да намерим начин стандартите да навлязат в виртуалния свят. Това също е нещо, върху което ще трябва да поработим. Благодаря ви. Да се възползваме от потенциала на стандартизация. Благодаря много. Благодаря ви, че спазихте времето за изказване. Следващата ораторка е Кристал Дейвисън, директор на на организацията Стандарти за малкия бизнес. Имате 6 минути. Заповядайте. Благодаря. Нека първо да благодаря на Европейския парламент за това, че покани Small Business Standards на днешното изслушване. За тези, които не ни познават, СБС е Европейска асоциация, представляваща малки и средни предприятия в процеса на стандартизация – Съфинансирани сме от Европейския съюз, както и от държавите членки на ЕФТА. И въпреки, че сме е, членска организация, когато работим, се опитваме да вземем предвид позицията на 23 милиона фирми, работещи в Европа. Защо са толкова важни стандартите за малките и средни предприятия? Това вече е тема, която беше засегната. Но все пак искам да се спра на следното. Малките и средни предприятия всъщност не участват достатъчно в процеса по стандартизацията. Голяма част от тях са по-скоро потребители на стандарти. И тук искам да, под... да се спра на няколко неща, които вие повдигате в доклада си, госпожа Мици. Първо, приобщимост. Това е свързано с регламента 1052, а, който вече е в сила от 4 години, но напредъкът е ограничен. Защо е толкова важно да се постигне приобщаване? Ами, защото, както и не случайно споменавате в доклада си, има изключително многообразие от стандарти. Нещо, което само по себе си не би трябвало да е голям проблем, но на практика е проблем. Знам, че не е това е целта на днешното заседание, но трябва да се спомене този факт. Защо го споменавам? Ами, защото искам да подчертая колко е важно малките и средни предприятия да бъдат включвани в процеса на определене на стандартите. Ако те не участват, тогава може да се стигне до изключване на по-малки фирми от пазара. Именно за това подкрепяме някои от вашите предложения за по-голямо включване. да кажем, организациите от Анекс 3 да имат специални права на членство към Европейската организация за определяне на стандарти. Друг важен въпрос е правото на становище. Нещо, което вече е предоставено на участниците в на лек, но все още не е предоставено на малките и средни предприятия. И тъй като вие изготвяте доклад в Европейския парламент, бих искала да ви е, предложа да включите подобно предложение и за малките и средни предприятия. И бихме искали да насърчим ЕЦИ, които са представени тук днес, да направят същото. Насто... По-настоящем нито едно от предложенията, които правите, не са включени в работата на ЕЦИ. Нито за нас, нито за други участници на пазара. Друг важен въпрос е създаването на работна група за малките и средни предприятия. На последната генерална асамблея имаше подадено такова предложение – но се, е, за съжаление то беше отхвърлено. Да се надяваме това просто да е забавяне, а не крайно решение. Принципът на включване не се ограничава само до европейското равнище. Той трябва да се прилага и на национално равнище, и на международно равнище. На национално равнище имаме известни отбелязани стъпки напред, например в Германия, но като цяло тези стъпки са изключени. И за това бих искала да насърча и останалите национални органи и организации, работещи по стандартизация да направят същото. Друг важен въпрос е самото включване на концепцията на включване или на приобщаване на малките предприятия в международен план. Споразумението между СНЛЕК и АИС от миналата година има за цел да доведе до хармонизиране на международните европейски стандарти е, в още по-голяма степен от настоящите 80%. Това има положително въздействие, разбира се, особено за фирмите, работещи международно. От друга страна, обаче, преминаването към международни стандарти още повече разширява пропаста между процеса на изготвяне на стандартите и крайните потребители на тези стандарти. На практика микропредприятия, действащи местно, не могат да бъдат включени. Цялостната идея за включването трябва да бъде изведена и на международно равнище и за това се надяваме, че съвместната инициатива може да доведе до това. И това ме води до следващия ми коментар. Стандартът за услугите. Като цяло, нашата организация има своите резерви, що се отнася до стандартите за услуги. Както вече беше споменато и както вече се прилага при продуктите, стандартите следва да се основават на пазара и да е, идват отдолу нагоре. Много услуги обаче са предоставени на местно равнище в е, отговор на специални местни потребности. И за това, ако се разработят европейски и международни стандарти, това може да се окаже ненужно. А, също така между институционния диалог, който споменавате в доклада си, подчертавате колко е важно да се провежда такъв диалог, за да се подготвя годишната работна програма на Европейския съюз. Искаме да ви насърчим да бъдете още по-амбициозно, да, ние да работите с Европейската, е, с, с комис, Комитета за економически и социални въпроси за стандартизационната система в Европа. Защо? Защото за да може стандартизационният процес да се модернизира и регламентът 1052 да е успешен, трябва всички да работят заедно. Ние, като представители на малките и средни предприятия, потвърждаваме ангажимента си да продължаваме да работим активно. Благодаря. Благодаря за добрите коментари. Киара Джованини има думата сега. Тя е заместник. Секретар на Анекс, Ечук и ИКОС. Благодаря. Не си виждам презентацията, но ще започна така или иначе. Благодаря за това, че ме поканихте. За мен е чест. Аз представлявам потребителите. Представлявам организацията АНЕК. Е, представлявам така наречените заинтересовани страни в процеса ЕТЮК, Организацията на профсъюзите, ЕКОС, която се занимава с екологията. Благодаря за поканата на госпожа Мици. Как да направим а, стандартите приобщаващи и как те да служат на едно съвременно приобщаващо общество. Стандартите се използват за да се разглеждат въпроси от обществен интерес, като достъпност, безопасност, защита на работниците, и така нататък. Нашите организации представляват много, стотици хиляди, милиони работници, но мислим, че работниците са малцинство в случая при изграждането на стандарти. Нищо, че са толкова голям брой. Защо се случва това? Регламента за стандартизация даде възможност за нововведения, в системата, но от 2013 година на само влизането му в сила не се е случило кой знае какво. Що се отнася до взимането на решения при приемането на стандарти. Тук има предвид най-вече как се гласуват стандартите. Това се случва на национално ниво и за съжаление на национално ниво различните участници, различните обществени слоеве не винаги се отчитат или взимат предвид. Ние Разбираме, че има принцип, който се нарича национална делегация, но системата трябва да се подобри, за да се отчетат интересите на всички заинтересовани страни. Всеки трябва да има право да оказва влияние върху процеса на взимане на решение. Наред с ЕКОС и ЕТОК, АНЕК направи няколко предложения с цел да се подобри прозрачността и участието в европейската система на стандартизация. Искаме политическа и финансова подкрепа на международно ниво за различните слове от обществото. Целта е да се е, укрепи системата, наречена национално делегиране. Освен това, искаме да, си, е, да се въведе нова категория участници на европейско ниво. С други думи, да се признае, че различните обществени слова имат право да оказват влияние на европейско ниво. Е, сега вече оправихме е, технологиите. Благодаря на колегата за подкрепата. Вече беше споменато, че е необходимо да се подкрепят малко повече заинтересованите страни на международно ниво, защото пазарите са все по-глобални и потребителите имат глобални нужди и очаквания, както и тревоги. Така че трябва да се вземе предвид и зачитането на интересите на работника. И накрая имаме нужда от повече инициативи и действия на международно ниво, за да се дава малко повече информация относно правата и задълженията на различните обществени слоеве. Радваме се, че в вашия доклад, госпожо Мици, отчитате нашите искания. Много се радвам, че мога да съобщя за един сериозен напредък от името на Елек, що се отнася до приобщаването. Що се отнася до ЕЦИ, напредъка не е толкова голям. Започна диалог в крайна сметка. Надявам се, че следващия път, когато говорим по темата, ще мога да говоря за напредък и по отношение на ЕЦИ. Всичко изглежда наред, но когато разглеждаме стандартизацията, трябва да разгледаме и политическия подход за стандартите, именно как се използват стандартите в политиките и законодателството. Те винаги ли са правилният инструмент във всеки контекст. Ние смятаме, че има голяма доза недоразумение тук и неразбиране. Настоящите инициативи, като така наречената съвместна инициатива и междуинституционалния диалог, с а, различните европейски институции, парламента, съвета, економически и социалния комитет. А, благодарение на всички тези инициативи ще можем да обсъдим по-добре ролята на стандартите, как те да са в служба на обществото. Очакваме конкретни резултати от тези разговори от името на потребителите, от името на работниците, от името на еколозите и представителите на екологични интереси. Бих искала да ви благодаря за поканата и за това, че ме изслушахте. Благодаря. Последния оратор, не е по значение, е Кристоф Винтерхалтер, който е председател и изпълнителен директор на Германския институт по стандартизация. Заповядайте. I mean, I благодаря, госпожо председател. Е, високо оценя всички положителни коментари, свързани с е, приобщаването по отношение на стандартизацията. Ние а, е, разполагаме с един от най-големите органи по стандартизация в Европа, който ще ви представя. Както чухме преди малко, съществува една истинска екосистема от стандарт стандартизационни органи. И виждате по какъв начин това дава принос за стандартизацията на европейско равнище. Всъщност всичко се кове на национално равнище. Ние сме а, менеджерите, които проектират стандартизацията на европейско равнище. 30 000 стандарта с а, хиляди а, работници ковем годишно като това разбира се включва стандартизация на най-различни равнища. На този слайд виждате, че националните организации по стандартизация ръководят отделните работни групи. Ние се занимаваме с менеджмент на проекти и е, ръководим основните работни групи. Така че ние пращаме специалисти на различни работни групи, включително и на международно равнище. Те са наши представители и по този начин дават своя, дават своя принос за европейската и международната стандартизация. Целта е да бъдат приобщени всички заинтересовани страни, т.е. да няма само представители от индустрията, няма значение дали са големи или малки предприятия. Желаем да има представители на социалните сфери, на потребителите, на хората, които работят по отношение на защитата на околната среда. Всички те са приобщени в нашата работа. Ние сме задължени да включим всички потенциално интересуващи се заинтересовани страни в процеса на стандартизация. Важно е да се разбере в какво се крие привлекателността на Европейската система за стандартизация. Е, нуждаем се от голяма привлекателност на нашата система, за да може най-големите специалисти да дойдат и да дадат своя принос, да споделят с нас своето знание. Друг важен принцип, който прилагаме, е, че ние непрекъснато прилагаме а, е, международните стандарти и привеждаме в съответствие европейските такива. Когато започнахме в началото, имаше към 150 хиляди конкуриращи се помежду си национални стандарти. Сега те бяха сведени до 21 хиляди. Това са единни европейски стандарти. Националните органи по стандартизация ръководят различните проекти и улесняват достъпа на всички заинтересовани страни, така че те да се включат в процеса по стандартизация. Разбира се, правим а, така, че стандартите да бъдат ориентирани към а, пазара и разбира се, те да се използват доброволно. Привлекателността на настоящата система се дължи на доверието. Доверието между законодателя, публичните органи заинтересованите страни. Доверието е необходимо, за да може да работим всички заедно. Когато се премине на етап изпълнение на вече приятите стандарти, се нуждаем от ясно разделяне на ролите на всеки един – в настоящата версия на проекто доклада този елемент е засилен и е, ние наистина се радваме, че наблегнато на е, всички положителни аспекти в нашата работа. Ако погледнете цялата а, система, ще видите, че има различни представители. Абсолютно необходимо всички да работим заедно. Не един срещу друг, а заедно. Така че да намерим единно решение, да споделим най-добрите практики, така че а, стандартизационните органи да могат да дадат своя принос за един наднационален такъв. Ние ръководим този процес за да сме сигурни, че това ще се случи на практика. Правим така, че процесът по стандартизация да се ускори, като работим по отношение на цифровизацията. Стандартите са един вид технически документи, правни изисквания. Затова е важно да се знае кой каква отговорност носи. целим европейската система по стандартизация да остане привлекателна и за в бъдеще. Благодаря ви. So Благодаря. Благодаря. За това преминаваме към ам, въпросите. Заповядайте. Първо, нека да благодаря на госпожа Мици и да я поздравя за това, че организира това изслушване, което е изключително полезно. Искам да задам въпрос, свързан с обществените поръчки. Настоящите правила отговарят ли на потребността на бизнеса? Това е моят въпрос към всички оратори. Може би е добре да задам въпроса към Бернер Тис, който спомена тази тема. Ако има други въпроси, да съберем всички въпроси едновременно. Добре, и аз искам да задам няколко въпроса. Е, също зададен въпрос към господин Тис. Комисията се предполагаше да поиска от Елек да създаде стандарти, които да се прилагат на европейско равнище и да се включат международните организации за задаване на стандартите. Смятате ли, че има достатъчно приобщаване на организациите от Анекс 3. Смятате ли, че може да се направи повече в тази област? Въобще, доволен ли сте от степента на включване на тези организации? Е, друг въпрос към Киара Джованини. Какви са конкретните мерки, които предвиждате и които бихте искали да бъдат предприяти, за да може приобщаването да е част от развитието на стандартите. Благодаря, това бяха въпросите ми. Заповядайте за отговор. Благодаря ви много. По първия въпрос. За държавните поръчки. Нека да ви дам един пример. Държавните поръчки при приложението на Wi-Fi системи те са длъжни да прилагат стандарт, стандарт ИЕЕЕ. Е е. Той обаче не е писан за обществени поръчки. В обществените поръчки се използва просто препратка към този стандарт. Има и други стандарти, които трябва да бъдат включени в системата, обществените поръчки са част от пазара. Това отговаря ли на въпроса ви? Госпожа Галпелц кима. Това означава, че отговорът е да. След това електротехническите нововведения – се случват без техническа комисия на европейско равнище, защото това се прави на международно равнище. Само имаме отчетност на секретарията и оттам нататък всичко се прави на международно равнище. Ако вземете предвид заинтересованите лица, споменахте организациите от Анекс 3. Повечето членове на СЕН и на СЕНЕЛЕК – са и потребители, и организации, работещи в областта на околната среда. И оттам нататък се работи с принципа на национална делегация към АСИ, АСО, Сензенелек и всички тези участници, идващи е, от тази област, участват в създаването на международни стандарти, които в крайна сметка в последствие се одобряват и публикуват в официалното издание. Всичко това се прави вече съгласно споразумението от Франкфурт, което беше подписано миналата година. Всъщност в това споразумение има още по-амбициозни цели, тъй като целта е да се работи на международния пазар, а не само на единния пазар в Европа. И особено за малките и средни предприятия има голям интерес за международни стандарти за пазара като цяло. И затова отношенията между работата на СНДКС и СЕН и ISO като стандарти а, а, са добре заложени за бъдещата ни работа. И като цяло е взето а, международната стандартизация ще изисква много по-тясно сътрудничество с регулаторните органи по света. И най-добрите стандарти няма да могат да са от полза, ако регулаторните органи да ги приемат. Затова трябва да си сътрудничим добре с регулаторните органи, с Европейската комисия, може би с регулаторните органи в Япония, в Китай, в Корея, да кажем в областта на медицинските приспособления и трябва да се види дали се прилагат едни и същи стандарти и също трябва да вземем предвид работата на малките и средни предприятия работещи в областта на медицинските устройства, за да можете да имат лесен достъп до международните пазари. И за това, точно това имаме предвид, когато искаме по-добро сътрудничество между АСИИ и Европейската комисия, за да може да работим по-добре заедно за изграждане на стандарти в международната област. Що се отнася до техническите стандарти, 80% от нашите стандарти са и международни. В някои от стандартите, една трета са АСО стандарти, т.е. чисто европейски стандарти. Има добро отношение между организациите по Анекс 3 и международните организации за сътрудничество на международно равнище. Това отговаря ли на вашите въпроси? Да, госпожа Джованини. Заповядайте за отговор. Благодаря ви много. Няма да бъдете изненадана, че аз виждам нещата малко по-различно по отношение на това как работи принципа на националното делегиране. Искам тук да подчертая, че Германия действително показва много добри резултати. Ам, може би единственият е толкова добър ученик, отличен ученик, защото в другите страни няма такава структура нито от гледна точка на потребителите, нито от гледна точка на малките и средни предприятия и тяхното участие в стандартизацията. Какво точно искаме? Ами, първо, политически и подкрепа на, международно, на национално равнище за представителите на заинтересованите лица да се засили националния принцип. Все още това не е направено. На европейско равнище бихме искали повече права. Това е част от специална категория на членове, които трябва да, която трябва да отразява и новите разпоредби на регламента за стандартизация. Това вече постепенно се случва в Сен Сенелек, но все пак трябва още малко да ги побеждаваме. Надявам се, че ще успеем. След това, на международно равнище има някои слаби страни на принципа на националните делегации – и има въздействие на международно равнище. Затова искаме е, ролята ни като европейски заинтересовани лица да бъде взета предвид, когато участват международни организации, представляващи и служителите, и бизнеса и в ЕЦИ да се улесни сътрудничеството и тяхното участие в работата с международните партньори. И накрая всеки един от нас да знае по-добре каква е ролята, какви са му задълженията, какво защитава, каква е нашата добавена стойност, какви са нашите права, какво трябва да правим, какво трябва да правят останалите, за да може да подобрим сътрудничеството и да работим действително партньорство. Благодаря. Благодаря много. Изключително обогатяващ беше този дебат. С голям интерес чухме позициите на различните заинтересовани лица. Това е най-важното за това изслушване. Моят доклад внася допълнително добавена стойност към областта на стандартизацията и за това е толкова важно да ви слушаме. И виждам, че по някои въпроси има различия между вас, но има и доста въпроси, по които сте на общи позиции. Изключително интересно беше, а, що се отнася до спазването на стандартите за време за изказване. Всички сте отличници. Много ви благодаря. А сега, мога ли да помоля докладчиците в сянка по този доклад да останат тук за среща до 5.30, за да обсъдим темата? May I kindly and respectfully ask those who are not participating. Искам да преканя всички, които няма да участват в разговора, който предстои, да напуснат залата много бързо и много тихо.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 start this um, uh, exchange of views uh, meeting. I see somebody is also having a picnic. Нека да започнем заседанието. Виждам, че някои хора се забавляват. И така. I... Уважаеми контрадокладчици, кой ще участва сега? Това сте, така ли? И комисията също иска да участва. Както знаете, целта на този доклад е да продължим дебата, който започнахме. Темата е изключително важна. Целта на доклада е да се допринесе към междуинституционалния диалог, който предстои през пролета на 2017 година ще има приемане на текст от страна на комисията през юли 2017 година. Що се отнася до съобщението по ИКТ, това е от правомощията на комисията ИТРЕ. Киберсигурността, данните в рамките на съвместната инициатива Хоризонт 2020, участието на JRC – Съответно, доклада на ИМКО по отношение на ИКТ стандартите ще постави ударението върху интернета на предметите. Беше много трудно да се засегнат всички аспекти. Вероятно знаете, че имаме ограничения от към броя страници, броя знаци, Естествено, чрез измененията ще внесем порядък. Ние смятаме, че стандартите са много важни за действието на единния пазар. Повечето от вас, присъстващи сега в залата, чуха нашите гост-оратори по време на изслушването. Не искам да повтарям казаното. Много се говори за необходимостта да се включи елемента на приобщаване. Дебело беше подчертана тази нужда. В доклада признаваме, че има две екосистеми, с които трябва да се вземем. От една страна Сен Сенелек и от друга страна Етис, казва а, ораторката. Мисля, че си заслужава да потърсим най-добрите практики, практиките, които удовлетворяват е, всички. Стандартите, виждате, че има голяма конкуренция между тях. Проекта на доклада се опитва да насърчи европейските стандарти и европейската система на стандартизация на глобално ниво, а не обратното. В доклада се говори за оперативна съвместимост, за стандартизация, е, по цялата верига на цифровата трансформация. Това е изключително важно. Аз съм за отворени процеси на стандартизация, които се основават на принципите Франт. Що се отнасят до европейските стандарти за 21 век, между другото, разделила съм доклада на разделни е, на, на отделни глави, за да бъде по-смилаем. Та ние предлагаме по-добро сътрудничество между различните институции в тази глава и включването на всички заинтересовани страни. Приветствам съвместната инициатива относно стандартизацията, макар че нямах достатъчно място за да коментирам точно този аспект. Имам обаче отношение към желанието на комисията да се направи проучване. Целта е да видим въздействието върху бизнеса и ролята на процеса на стандартизация върху различните финансови модели. Ще изчакаме проучването на комисията. Аз е, не искам от комисията да направи стандартите безплатни, напълно свободно достъпни, но имаме нужда от повече информация относно предизвикателствата за различните системи и каква информация липсва. Доклада подчертава участието на МСП. Те са много важни, те са гръбнака на европейската економика. Стратегическите препоръки в доклада са следните. Европейската комисия в междуинституционалния диалог и работната програма за съответната година да бъдат включени. Говорим за синергии, за сътрудничество между организациите по стандартите. Говорим за даването на всички на статут на член, дори и да няма право на гласуване – Говорим за подобряване на достъпа за МСП. Това беше споменато днес. Говорим за точки за получаване на информация, които да са лесни за използване. Наред с принципа на едното гише, понякога тук има проблеми. You can all go except uh, Maltese. But not asking the Commission to do this.